Ist das an? Nee. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, ich... Скъпи колеги, уважаеми госпожи и господа, Откривам днешното заседание. Поздравявам всички вас много сърдечно. Междувременно вече сте получили проекта на дневен ред. До този момент не са поступили предложения за изменение. Следователно, приемаме дневния ред. По отношение на втора точка съобщение на председателя, трябва да ви кажа, че миналата седмица е, посетихме няколко души от комисията Лондон. В четвъртък е, имахме интересни разговори с е, долната камера, след това с камерата на лордовете, с е, Bank of England и заместник е, министъра на финансите, на немски бихме казали държавния секретар в Министерство на финансите, а в е, бюрото на Европейския парламент се срещахме и с представители на медиите. Това посещение бе интересно, тъй като стана ясно, че Обединеното кралство проявява голям интерес най-вече чрез банката да се разреши въпроса за задлъжнялостта която в крайна сметка е в основата на финансовата криза. Тоест Великобритания е много заинтересована да се запази стабилността на еврото. Следващата седмица, във вторник, по същия начин ще проведем и е, срещи с представители на Бундестага в Берлин. Е, Бундестагът също се занимава с е, въпроси, е, които влизат в ресора на нашата комисия. Само във вторник ще бъдем в Берлин. По желание на Сержа Котерани е, ще има и преводач, който ще превежда обаче само от немски на английски и от английски на немски. Така че всеки, който е, владее английски, е добре дошъл, нека да се обади и да пре... заяви желанието си. Е, срещите ще бъдат само преди обед, след това ще имаме и работен обяд. Трябва да добавя, впрочем, още нещо във връзка с посещението ни в Лондон. До този момент аз не бях се срещал на преки разговори с представители на Камерата на лордовете и разговорите за мен бяха не само много интересни, много информативни, но и наистина впечатляващи, защото се оказа, че има три комисии в Камерата на лордовете, които много-много интензивно работят по въпроси, свързани с докладите, които ние тук разглеждаме, с един доклад на Перванш, с въпроси, които ни интересуват и ние ще получим и писмен отговор на въпросите, които ние зададохме. И така, за днес програмата включва две точки, по които ще проведем обсъждания първо ще става дума за глобалните дисбаланси и глобалното координиране или световните дисбаланси и световното управление. Тоест, е, ще говорим за това как е, определени съществуващи парични системи към момента съществуващи парични системи могат да бъдат променени в бъдеще, така че да се избегнат е, дисбалансите или най-малкото да се намалят. За мен е голяма радост и чест да ви представя господин Петър Бекс, който е директор и отговаря за международните економически и финансови отношения и за глобалното економическо координиране в ТВГЕК. Той ще говори с нас по различните аспекти на глобалната парична система. Господин Пекс, имате думата. Благодаря, господин председател. Смятам, че действително има смисъл, както казахте, да разгледаме двете точки отделно. Защото макар, че те са много свързани, и вие ще чуете в моята презентация, че минавам от едната на другата от време на време, има смисъл да ги разгледаме отделно. Защото и двете си заслужават тук в комисията да бъдат разгледани в подробности. Искам да започна с темата за глобалните дисбаланси, която вече обсъждаме от доста време. Е, дисбалансите в текущата сметка се натрупаха още в края на 90-те години когато имаше огромни капиталови потоци в Штатите, в Обединеното кралство също. И в тези страни имаха огромен дефицит в текущата сметка. А от друга страна Китай и Япония увеличиха излишъка си. И още тогава, в края на 90-те години и въобще цялото това последно десетилетие, съществуваше сериозно безпокойство сред хората, които определят политиката и на финансовите пазари също, че корекцията на тези дисбаланси ще бъде твърде рязка, твърде хаотична и доларът ще падне много и също така ще се обърнат капиталовите потоци, което можеше да доведе и до спад в световната економика. Това, от това се страхувахме и както и знаете, именно ръста действително тръгна надолу, макар и по различни причини, поради световната финансова криза. И иронично, световните дисбаланси всъщност спаднаха през 2009. И един холандски економист, да цитирам, всеки недостатък си има своите предимства. В момента економиката на световно ниво излиза от кризата и дисбалансите отново се разширяват. Изглежда, че някои от е, тенденциите за ръст, които съществуваха преди кризата, се възвръщат, с което виждаме и възвръщане на световните дисбаланси. Това се вижда ясно в таблицата, която е приложена към нашата презентация в писмен вид. Ако видите таблицата, искам само така да ви обърна внимание да предупредя Китай – там изглежда, че нещата са под контрол, дефицит е около 10%, така се предвижда, но има два момента, които трябва да внимаваме. А ако погледнем по-нататъка в бъдеще, дефицита расте. Прогнозите са да надхвърли 7-8% от БВП. А също не трябва да забравяме, че дори ако става дума за излишък в текущата сметка от 5%, това така или иначе означава огромно е, увеличение номинално, защото е, БВП ще е, расте много силно в Китай. Такива са прогнозите. Сега искам да е, обърна внимание така на близки е, прогнозите в краткосрочен план. 2010 стилна Последните данни, които имаме за международната търговия от различни проучвания са окоръжаващи, но виждаме, че инерцията на, в световната търговия и ръста е умерен. Миналата седмица Международният валутен фонд преразгледа прогнозата си за ръста на търговия, малко го вдигна нагоре от 7 до 7,1%, а растежа на световно ниво се прогнозира да е 4,4 2011 от е, прогнозата в, през октомври за 4,2% ръст. Така че възстановяването на върви, комисията имаше подобни прогнози през есента, но все пак е, процесите са крехки. Напредналите економики е, все още има твърде голяма безработица, има притесняваме се и за обществения дълг, а страните с пазарна економика, от друга страна, имат силен економически растеж, особено в Азия и в Латинска Америка. Макар, че и там темпа намалява. В повечето напреднали економики инфлацията не е голяма, Макар, че напоследък в Европа има ръст, но в развиващите се економики има силен инфлационен натиск, главно поради е, цените на стоките и на продоволствията и просто и като резултат от силния растеж. Е, условията на световния финансов пазар се подобряват постепенно в последните месеци, макар че имаше известна нервност и известни моменти на засилен риск. Но, а, макар че това като цяло е добра прогноза, нека да повторя, че световното възстановяване е относително скромно и най-вече неравномерно. Освен това, има и някои е, рискове за това относително положителни прогнози, положителна картина. Първо, това са цените на продоволствията, както вече казах увеличенията там са определено един от отрицателните рискове на световната економика. Новопоявя... Развиващите се економики слагат допълнителен настиск върху цените на храните, металите, енергият, което още повече повдига вече високите цени, което може да изведе от релси толкова крехкото развитие на развиващите се економики, а изобщо може да бъде и заплаха за покупателната способност на много страни. Също така цените на продоволствията и на стоките се увеличават и засилват световните дисбаланси, защото водят до по-голям дефицит в страните, които внасят и голям излишък в страните, които изнасят, особено нефт. Друг риск за световната економика е неравномерността на капиталовите потоци. Защото в момента много от новоразвиващите се економики натрупват резерви поради което се получава и огромна разлика в курсовете на обмяна това е един от проблемите. Казах, че имаме връзка с следващата точка за международните пари, за новата парична система, но там ще дискутираме нещата по-подробно. Трето, риска за, от липсата на фискална консолидация за някои важни економики, примерно Штатите и Япония. В момента много високия дефицит, който се наблюдава там, ако се запази прекалено дълго, ще доведе до риска те да имат е, неустойчив ниво на дълга или да не могат да го задържат на едно устойчиво ниво. Затова капацитета за ръст на тези економики в е, бъдеще вече е, се проявява като едно предизвикателство, заедно с предизвикателствата за това какви, каква възможност имат те да разходват пари. Така че или е, световните им баланси ще станат по-големи, или просто тяхното отражение ще бъде по-тежко. Така че общия риск на световната економика е липсата на корекция на световните дисбаланси. И тогава какво може да бъде решението? Първо, като се има предвид, че проблемът е действително глобален, той трябва да се решава и на глобално ниво. Изключително важно е да се търси многостранно сътрудничество в е, дух на сътрудничество и Г-20, който е, се занимава с е, координация на, междунар... на политиките на международно ниво е именно форума и единствения форум, който може да реши тези неща и който се занимава с тях на световно ниво. В срещата на върха в Сеул се постигна съгласие за план с четири точки за работа срещу световните дисбаланси. Първо става дума за фискална консолидация в развитите страни. Знаете, че имаше две е, срещи на върха миналата година, Торонто също. И развитите економики се ангажираха с фискални планове, които до 2013 година да стабилизират е, фискалния им план и да стабилизират и бюджетния е, ръст. Но ние не стигаме до там. Също така в Г20 е постигнато споразумение а, е, уязвимите страни да направят нещо повече за фискална консолидация. Втория елемент от е, плана за действие на Г20 е да се търсят политики в подкрепа на консумацията на потребителството в развиващите се страни с бюджетен дефицит. Излишък, извинете. В някои страни, примерно в Китай, трябва да има по-голяма гъвкавост на курса на, на обменния курс. По-силни мрежи за социална сигурност и също така разходване на средства за инфраструктура. Третия елемент е всички страни на Г20 да проведат структурни реформи, за да могат да засилят и да поддържат тенденцията за растеж в Европа. Ние се стремим да правим това с структурни реформи. И четвърто, Г20 също така трябва да търсят да възстановят баланса в търсенето на световно ниво като е, се търси механизъм за решаване на тези световни дисбаланси днес е, през ноември в е, Кан. В Европейския съюз изпълнението на този план за действие от 4 точки, какво правим ние? Ние започваме с една стратегия за растеж, достатъчно последователна според нас. Няма да я коментирам в подробности, защото в следващите заседания, които вие ще имате, ще говорим за това или вече сте говорили за това. И само нека да спомена, че става дума за структурни реформи по стратегията Европа 2020 цялата реформа по, за управлението, създаване на механизми за финансова сигурност и засилване на регулаторната и надзорна рамка на европейско ниво. Но ние считаме, че на европейско ниво ние вършим своята работа, но е необходимо също така и другите страни да вършат това, което трябва. Защото не трябва да се забравя, че е, тези, които допринесоха за световните дисбаланси, определено не е Европейския съюз, е, в никакъв случай не е евро, еврозоната, а са Китай и Штатите. Що се отнася до Китай, вече казах съвсем накратко, че там трябва да се засилят мрежите за социална сигурност, трябва да се засилят реформите за финансова либерализация и да се въведат мерки да се намали нивото на фирмите печалби. Също така трябва да има по-голяма гъвкавост на обменния курс, така че евентуално валутата да може да се депри... да, да спада по стойност. В Штатите смятаме, че там първо трябва да има устойчиво връщане към балансирано положение на растежа, засилване на темпото на спестяване и също така да се е, проведе една амбициозна програма за фискална консолидация, така че да има и спестяване на е, публичните средства. Също така трябва да се проведе структурна реформа, особено по отношение на енергетиката и околната среда, защото това ще помогне за по-устойчиво е, развитие на частното потребление в тази страна. Също така имаме идеи за това какво трябва да направят и други страни, в които има голям бюджетен излишък, примерно Япония. Там трябва да има структурни реформи също, за да се засили потенциала за растеж, да се засили вътрешното търсене. Също така трябва да се търси напредък на реформите на трудовия пазар, на пазара на стоки, така че реалните заплащания да върват ръка в ръка с увеличаването на производителността. Така ще се стимулира и частното потребление. И също така считаме, че износителки, страните износителки на петрол трябва да направят повече усилия, за да диверсифицират диверсифицират източниците си на ръст, защото отдавна казваме, че някои страни трябва, примерно, да разходват повече за образование, за инфраструктура, така че по такъв начин, че а, това да отговаря на вътрешната макроекономическа стабилност. И да приключа, господин председател, с няколко думи тъй като считам и се надявам, че това ще ви интересува, да кажа няколко думи за, е, е, е за срещата на Г20 на заместник е, на заместник министр по финансите. Там се постигна голям напредък за създаването на насоки за борба с световните дисбаланси и заместник министрите на финансите постигнаха споразумение да има един двустъпков подход, като в първия етап страните, които трябва да бъдат огледани и където трябва да се извърши по-подробен анализ, да бъдат подбрани като начало, да се знае кои са те. След това, във втория етап, ще се извърши този подробен анализ, за да може да се идентифицират основните причини за е, външните дисбаланси и да се даде и препоръка за политиките на тези страни, как да се справят с тези вътреш... причини за дисбаланси с цел да се намалят на световни ниво дисбалансите. Знаете, че на заседанието имаше много голямо съпротивление от страна на Китай, особено и от Русия и от Турция също, но така или иначе председателят успя да прокара това компромисно решение. Също така трябва да кажа, че този двустъпков подход, който бе предложен първо от комисията в Сеул на срещата на върха на Г-20, бе повлиян много силно от е, нашата процедура за дисбаланси, която бе предложена от комисията като част от пакета за добро управление. Заместник министрите на финансите също приеха според нас един амбициозен, но постижим график, който ще ни даде възможност да приемем препоръките. Не ние, но на тях ще им даде възможност да приемат препоръки през, на среща на върха в, през ноември в Кан в рамките на Г20 рамката за растеж. Там, това е работна група от експерти. Сега ще работят с Международния валутен фонд, за да формулират критериите, които трябва да бъдат приети, за да се започне тази първа стъпка от двуетапния подход. Работиме също и по е, показателите, които трябва, по които да се идентифицират кои са страните с проблеми, кои са страните, които нямат проблеми. Така че целта е на срещата на заместник е, министрите в средата на феврари да, се, е, да постигне съгласие за критериите и индикаторите, показателите и след това на срещата на министрите на финансите в Вашингтон – да има заключителен текст и да започнем вече с първите подробни анализи. И накрая искам да кажа, казах, че графика е амбициозен, но постижим, но няма да е лесно. Най-вече, защото има много голямо съпротивление, нежелание от страна на Китай – който е много основен партньор. Без тях е, няма да можем да намалим световните дисбаланси. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това изчерпателно въведение в темата. Предлагам първо да дадем думата на госпожа докладчика, на госпожа Врес, а след това ще дадем възможности на различните политически групи да излязат със становище. Гуна Хъкмарк, Елиза Ферера и Гунар Шмидт желаят да се изкажат. Докладчикът. Благодаря. Благодаря. за... Благодаря за вашето представяне, което в момента идва в един много важен момент, в, след толкова голяма криза. Аз напълно споделям вашето мнение за иллюзорния характер в един момент за въздействието на кризата върху световните дисбаланси. Разбира се, има и други фактори. Не бива никога да пренебрегваме тази реалност. Комисията анализира ситуацията на правителствения дълг. Там също вероятно трябва да се отчита и въздействието на кризата, която всъщност там е, е задълбочила проблемите. В някои други случаи може би ги е облегчила, но в този случай специално е, за държавния дълг ги е задълбочила. И а, е, когато говорим за тази ситуация, трябва така да оглеждаме и допълнителни елементи. Казахте, че Европа не е, в, не е причина за кризата, освен това тя, излизайки от нея, е свършила всичко, което се очакваше от нея и сега вече е предизвикателството е да убедим нашите партньори. Мисля, че за съжаление е, ние в Европейския съюз имаме пътна карта, но тя няма да е достатъчна. Има, разбира се, формулирани политики за структурната реформа. Темата не е за това днес, така че няма да влизам в подробности. Но остава една трудност, която е възможността на Съюза да работи много странно. Ние сме тези, които имаме най-много интерес да работим в многостранни структури. Дори е, да работим за структурната реформа, да работим за подобряване на надзора и така нататък, остава си проблема за това как се изявяваме в е, организациите, как изявяваме нашия интерес. Защото понякога, макар че ние сме там, ние нямаме тежестта, която трябва да имаме. Г20 също смятам, че трябва да има една пресконференция, изцяло посветена на как може да има такава пресконференция без изобщо да се спомене еврото, например? И задълженията, които ние имаме, е, бидейки в е, зоната евро. За другите двама основни участници в този процес, нещата, разбира се, са много сложни. И аз се безпокоя за тях. Що се отнася до американците, много бях изненадана още в началото на кризата, когато поради вътрешни политически съображения в е, Америка въпроса за безработицата е просто много тежък. Ето, от момента, в който има заплаха за безработицата, нещата стават сложни. И всъщност те реално влушиха като начало световните дисбаланси. Всеки път, когато влизам в контакт с колегите, включително демократите, много е трудно да се разговаря с тях, защото а, ние, те веднага слагат приоритетите точно обратно на нашите. Ние казваме консолидация на бюджета – а, те остават с чувството, че проблема е точно обратния. И щом започне дебата за това какво ще, какъв ще е американския принос за решаване на глобалните дисбаланси, те изведнъж започват да казват, че тези политики не могат да се произвеждат. Трябва да се сменя начина на потребление, но не е това начина. Начина е да се смени е, разпределението. Та не знам как точно ще се получи с тях. От страна на китайците има друг проблем. Те имат е, отношение към глобалната система за управление, но не искат да поемат ангажименти. И тогава какви маржове за маневър имаме ние? за да ги накараме те да се ангажират в тази структура. Та, това са темите, които мен лично ме безпокоят. Thank you very much. Благодаря ви. Малко съм загрижен, че няма да проведем особено голяма дискусия, защото като че ли сме постигнали съгласие по всичко но ще се опитам да дам някои препоръки във връзка с коментарите ви. Първият въпрос е свързан с това как в Европа да говорим с един глас. Осъзнавате, предполагам, колко често сме разочаровани от Европейската комисия по отношение на този проблем. Не веднъж, вече от години насам, сме се опитвали не само в рамките на срещите на Г20, но и спрямо Световната банка да осъществим преход към система, в която европейските интереси да се защитават от европейски представители, които и да са те. Този процес е изключително бавен. Вече сме постигнали известен малък напредък, Що се отнася до Г20, то ситуацията там наистина не е идеална. Доста европейци, участващи в този форум, дори са контрапродуктивни. Защо? Да вземем за пример Бразилия на ниво Г20. След бразилците говорят италианците, след това германците и в един момент вече никой никого не слуша, тъй като всички казват едно и също и твърдят, че никой не говори по същество. С други думи, подобни срещи са контрапродуктивни. Опитахме се да разрешим проблема, като предложихме известна координация. Въведохме обща референтна рамка, която бе обсъдена с всички държави членки на форума, или по-точно с всички държави членки на Европейския съюз. Те не са представени всички по-отделно, представлява комисията заедно с председателството на Европейския съюз. Заедно с държавите членки се споразумяхме с общата референтна рамка. Представителите на комисията на форума на Г20 се задължават да се придържат към нея Надяваме се, че към нея ще се придържат и държавите членки. Най-често това е така. Координираме също и становищата на Европейския съюз в навечерието на срещите на Г-20. Винаги, когато се провежда среща на Г-20, на каквото и ниво да е тя, се опитваме предварително да се споразумеем кой, кога и какво ще каже. Така се опитваме да избягваме реакции подобни на реакцията на Бразилия, именно, че всички казваме едно и също. Но напълно съм съгласен с вас за това, че не подхождаме достатъчно добре. Би било по-добре, ако Европа би била представлявана от един глас. Що се отнася до Съединените щати, до Япония, смятам, че основният недостатък на Г-20 е, че не е на лице механизъм за осъществяване на взетите решения. Аз съм белгиец и може би знаете, че нашата страна вече от доста време насам се опитва да сформира правителство – на принципа на поговорката можем само да доведем коня до водата, но не можем да го накараме да пие. Това въжи за Белгия, въжи също и за Китай в рамките на Г20. Не съм напълно съгласен с вас за това, че не можем да водим подобна дискусия с Съединените щати. Ние водим подобна дискусия с тях. Винаги, когато говорим за финансова консолидация, представителите на тяхното министерство излизат с свое становище и казват, че трябва да приемем техния подход, да продължим да правим това, което те правят. А именно насищане на пазара с текущи средства. Що се отнася до Китай, трябва да се съглася с вас, че е изключително трудно да склоним китайските представители да си сътрудничат с останалите участници. На последната среща в Сеул се случи нещо подобно. Дори когато с някои колеги мненията ни много се разминават, като например с бразилците или аржентинците, обикновено ние представяме своите аргументи, те представят своите и се опитваме да постигнем някакъв компромис. Това обаче не въжи за представителите на Китай. Ние представяме своите аргументи и те просто казват не. Не ме питайте какво смятам да направя по въпроса. Американците вече по различен начин се опитаха да подходят към тях, например по отношение на валутния курс. Опитаха се да се споразумеят на неофициално ниво, на официално равнище, като ги заплашиха с действия от страна на Конгреса с приемане на резолюции от страна на Конгреса. Нищо от това не помогна. Ние от своя страна разговаряхме с американците. Но нищо не помогна. През юни китайците проявиха известна гъвкавост, но от тогава няма никаква промяна. Валутният курс там зависи от валутния курс на еврото. Понякога се повишава, понякога се понижава. Но въпросът по отношение на китайците все още е открит. Говорил съм с хора, които познават Китай много по-добре от мен. И те смятат, че всичко просто е въпрос на време. Председателят, позволете ми да ви прекъсна за секунда. Китайците твърдят, че искат да превърнат Шанхай в един от водещите финансови центрове в света. И за тази цел им е необходима конвертируема валута. Смятате ли, че това в крайна сметка ще бъде постигнато или не? Ораторът Също като вас мога само да предполагам. Но това е въпрос, на който ще се спра във второто си изложение. Нашите експерти в областта на Китая смятат, че процесът ще бъде доведен до успешен край, но много бавно, тъй като китайците мислят в векове, а не в години. Председателят, благодаря ви за изчерпателния отговор. Давам сега думата на Гунар Хъкмарк, след това на госпожа Ферера и бих помолил нашия оратор да отговори на въпросите на двамата. Благодаря. Благодаря. Общо взето, двама трябва да... За да имат танц, трябва двама партньори и за да имат дисбаланс и също двама. Та, когато говорим за дисбаланс, да да говорим за другите. А, и разбира се, това не е погрешно, защото нещата трябва да бъдат дискутирани. Не, нямам нищо против това но все пак виждам, че говори много повече какво другите трябва да правят, а не това, което ние трябва да направим. Което не е чак толкова странно, дори когато става дума и само за партньори в танц. Да, понякога е, изпускам е, така, логиката защо всъщност има в момента дисбаланси. А ние, ако трябва да бъдем честни, загърбихме дисбалансите които вече си съществуваха. В последните 20 години световна економика рязко се смени. От 1 милиард сега вече 4 милиарда души живеят в относително нормална охолност. Тоест дисбаланса, който беше огромен по това време, ние не го усещахме, защото светът беше разделен на три огромни е, части. Третия свят, втория свят и ние. А сега има вече една световна економика с световни дисбаланси и ние виждаме това. И един от основните проблеми в е, този световен баланс или този, тези световни дисбаланти, е, че ние не сме се пригодили към новите обстоятелства. Виждате дефицита в текущата сметка на щатите и в е, обществените им разходи. И в Европа също. Дефицитите показват, че ние потребяваме повече, отколкото печелим. Това е дългосрочен проблем. Ако не успеем да постигнем по-голям ръст на економиката. А също така, ние не поставяме дискусията за световните дисбаланси в по-широк план, т.е. извън само, извън текущата сметка и данъчната политика. Къде е дискусията за търговията, световната търговия? Това, което се случва през последните 20-30 години е, разбира се, огромно развитие на световната търговия с положителни последици, разбира се, но има и други. Примерно, селското стопанство остава извън глобализацията, както и голяма част от услугите. А голяма част от услугите работят в полза на европейската економика, економиката на щатите. А проблемите с земеделието, ако ние се отворим към световна търговия в земеделието, ще бъдат благоприятни за тези страни, които бяха от третия свят. И има огромни възможности за износ. Така се питам, когато дискутираме дисбалансите, какво мислите за въпроса със световната търговия? Защото там се крият е, основни причини за всичко, за това, което дискутираме като дисбаланс. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação que foi feita, que foi muitíssimo interessante. E, e eh, Благодаря за изложението, което беше интересно. Въпросът ми е следният. Когато говорим за кризата, сме склонни да водим дискусията така, като че ли целият свят е засегнат от нея. Както колегата Марк току-що подчерта, от кризата са засегнати Европейският съюз и Съединените щати. Останалите страни в света обаче просто са съвсем леко засегнати от кризата. Те са свидетели на ръст, на който ние никога не сме били свидетели. Въпросът е какво трябва да предприеме Европа сега, след извършения преход. Имаме рецепта за Съединените щати, имаме рецепта и за Китай. Предписваме лекарства на тях, но като че ли няма яснота за нашата европейската рецепта. Ако се спрем върху текущите сметки в Европейския съюз, то ще видим, че пакетът от мерки, прият от Европейската комисия, сочи, че Европейският съюз е единственият регион в света, който няма да изпита дисбаланс по отношение на търговията, за разлика от Съединените щати и Китай. С други думи, Европейският съюз би могъл да поеме водеща роля по отношение на нова система на световно економическо правителство – но това не е така, както посочихте, защото в момента Европейският съюз е силно отслабен поради други видове дисбаланс. Мисля, че трябва да се спрем върху този вътрешен дисбаланс. Аз лично смятам, че той може да бъде разгледан в три категории. Първо, економическият ръст не е на необходимото ниво. Той е едва 1%. С това няма да може да се компенсира липсата на заетост. Заложили сме критерии за ръст, но те не са достатъчни. Стратегията Европа 2020 не почива върху адекватен механизъм за изпълнение. Няма достатъчно средства. Втория, втората категория проблеми е свързана с държавния дълг. Една единствена валута води до много големи разлики между отделните държави членки. Третата категория проблеми е свързана с рецептата, която ние сме съставили за справяне с нашия дисбаланс. Тя не съответства на дневния ред на Г20, тъй като стратегията ни не се основава на фискална консолидация. Унези страни, които се стремят към фискална консолидация, правят това само в кратък срок. Те нямат средносрочна и дългосрочна стратегия. Всички тези въпроси са достатъчно важни сами по себе си и трябва да ги вземем под внимание, защото иначе рискуваме да изгубим тежеста си на световната сцена. Всички проблеми, които упоменах до тук, са свързани и с дневния ред по отношение на външните отношения. Европейският съюз няма достатъчно ясна економическа стратегия нямаме и ясна стратегия в областта на външните отношения. Как да установим връзката с външния свят? Как да избегнем асиметричен ефект върху отделните държави по света, например от бариерите пред търговията? Um, to, to in, in... Благодаря. Ще се опитам да отговоря в реда, в който направихте коментарите или зададохте въпроси. Някои от тях бяха много подобни, защото ние и предходния оратор каза, че ние говорим твърде много за това какво другите трябва да направят, а не говорим ние какво трябва да направим. Аз лично не съм много съгласен, защото аз представих някои елементи от е, това, което ние считаме, че трябва да е нашия принос за намаляване на глобалните дисбаланси, а именно стратегията Европейски съюз 2020. Разбира се, тя не е достатъчна, но толкова по въпроса. Основната причина, по която аз... Е, тоест, пак да кажа, има причина, по която аз не започнах да коментирам какво Европейския съюз трябва да направи за намаляване на дисбаланс. А именно, защото, както и вие казахте, госпожо Ферера, ние не създаваме тези дисбаланси. Текущата сметка на Европейския съюз, на еврозоната е гордо балансирана, очаква се така да остане. И ние не смятаме, че ние можем да направим много за намаляване на световните дисбаланси, именно защото те не проистичат от е, Европейския съюз или от еврозоната, така че неизбежно е, акцента се слага върху останалите. А коментарът ви не следва ли да говорим от, един по-широ, от една по-широка гледна точка, не само за дисбалансите в текущата сметка? Да, вероятно, можем. Когато си говорим и за економистите, и за политиците в рамките на Г20, темата е всъщност дисбалансите на текущата сметка. Разбира се, а, може би не искаме да вървим, на, да вървим в тази посока, но китайците в един момент, когато ги обвиняваме и казваме, вие заради вас има толкова много дисбаланси в текущата сметка, защото вашия обменен курс е подценен, и китайците веднага казват, е да, ама има и други дисбаланси бедността в е, Китай, дисбалансите на бедността между Африка и, развиващ... и развитите страни и така нататък. Нека да говорим и за това. Така че за тях това бе един начин да си затворят очите пред проблема и отново да не се включат в дискусията. Така че от тих... тактическа гледна точка за Европейския съюз е вероятно по-добре да се съсредоточи върху дисбалансите на текущите сметки и да не е, включва всички други дисбаланси, които така е, съществуват. Но ако започнем, рискуваме нищо да не постигнем с китайците. Искате да коментирате ли? Е, само да поясня, казва оратора за залата. Не е въпроса да дискутираме другите дисбаланси, а за да разберем е, проблема, трябва да знаем, че има и други фактори, които дългосрочно го създават. И също така трябва да подчертаем, че трябва да се пригодим към новата реалност. Реално това е, което исках аз да кажа. Отговарящият, да, да, съгласен съм. Съгласна, че има проблеми, има други фактори, които създават основните причини, които се простират много по-далеч от това, което ние разглеждаме. Споменахте търговия, разбира се, това е от ключово значение. Една от е, фразите, която се повтаря на всяко комунике на Г20 е, че трябва да постигнем да напредък в е, кръга преговори Доха. Разбира се, ние сме за това от страна на Европейския съюз. Опитваме се да упражняваме натиск, но оставаме с чувството, че в някои други части на света политиците не са толкова ангажирани с този въпрос. А по въпроса конкретно за земеделието, аз няма да кажа нищо, ако тук не присъства адвоката ми. Um... Uh, И е, коментарите на госпожа Ферейра. Съгласен съм, че световната финансова криза бе криза на развитите економики. Тунис, примерно Египет, страни, за които се говори много напоследък, те са много малко засегнати, защото техният финансов сектор не е чак толкова развит. Т.е. те бяха закрилени от е, световната търговия, защото са относително затворени економики. Това са положителни фактори, но страните не могат да продължават с политиките си с извинението, ами да, ма ние не ни засегна кризата така. Тоест, те трябва да станат част от световната економика. И отново, що се отнася до Европейския съюз, ние сме относително в е, баланс. Три момента споменахте е, спрямо които Европейския съюз не реагира адекватно. Мисля, че няма да се впускам в подобни дискусии, защото това са теми, които се разработват колегите ми, които знаят много повече по тези въпроси и в специализирани заседания. Освен това, това са вътрешни теми за Европейския съюз. Разбира се, на международна сцена ние отиваме, казваме, да, да, стратегията 2020 ще реши много проблеми, структурни реформи така така но ние си знаем, че може би малко преувеличаваме, но така се прави. Мисля, че с това покрих вашите въпроси. Е, да дадем думата на Оле Шмидт сега, а после Хане Свобода. Оле Шмидт, благодаря. Ако, както казвате, проблемът в упоменатите държави се състои в това, че се повтарят, то в това може би нямало нищо лошо. Но ако наистина се повтарят, имам предвид, например, Обединеното кралство, защо да не се опитат да разрешат проблема? Защо да не може 4-5 държави да представляват Европейския съюз? Мисля, че това би бил един практичен подход. Днес вие представлявате Европа, а утре след вас ще застъпи ваш колега, не мисля, че това би трябвало да бъде проблем. Има една поговорка, според а, която трябва да сме щастливи, че не осъзнаваме напълно колко е груб светът. Каква е ролята на Г-20? до голяма степен в този форум са представени огромни държави, водещи економики. Редица държави обаче не са представени на нивото на Г20. Това било ли е предмет на обсъждане на заседанията на форума? Обсъждани ли са възможностите за демократична отчетност? Защото ако този форум има претенциите да говори от името на целия свят, той трябва да вземе предвид, че не всички държави са представлявани в него. Иначе, може би, ще му е трудно да се справи с някои от проблемите. Говорихте за Китай и очертахте възможности за действия от страна на Китай – но не упоменахте въпроса за демокрацията и многопартийната система. Невъзможно ли е да се установи демокрация в Китай? В редица издания, в това число и в Financial Times, имаше статии, в които се застъпваше позицията, че липсата на демокрация по-настоящем е от полза за Китай. Той а, не страда от товара на демократичните институции. Повдигани ли са тези въпроси на срещите на Г-20? Да се върнем на въпроса за отчетността. Мисля, че тя е от особено голямо значение. Последният ми въпрос и коментар е свързан с Саудитска Арабия когато Саудитска Арабия а, взима участие в, форума, от чия име говори тя? От името на държавите производителки на нефт, от името на Арабската лига? А трябва ли също да вземем предвид и събитията в Северна Африка? Мисля, че те ще са от особено голямо значение за Г-20. Благодаря. Настоящата ситуация, разбира се, е комбинация от структурни дисбаланси, които съществуват от много години и естествено финансовата криза. Съвсем накратко ще коментирам. Има доклад за кризата от Конгреса на САЩ от преди няколко дни. Е, и въпросът ми е, комисията прегледала ли е този доклад? Какви са вашите заключения за него? Разбира се, не става дума за официален документ на комисията, а просто въпросът е какво отношение има той към вашата работа. А за Г20, ако мога да подема същата тема и да я свържа и с следващата точка, е, ефективност, добре, какво правим за това? демократичната отчетност добре, но въпросът е колко ефективно е всичко това. Е, знаем, че отделяме много пари, е, медиите много се занимават, но резултатите понякога не са кой знае колко впечатлителни. Та комисията разсъждава ли по въпроса да постигне по-голяма ефективност, да интегрира системата и за взаимовръзката между структурните дисбаланси и финансовите пазари. Въпроса за спекулациите. Европейския съюз като че ли има две мнения по въпроса, поне устни такива. Съркози, и това, което той смята и комисията, която твърди, че спекулациите не са проблем. Вашия доклад за индустрията и суровините, вие не показахте там ясна разлика. Сега какъв ще е, е резултата? Е, Саркози ще успее ли да ви убеди, че има проблем с спекулацията или вие ще го убедите, че няма или ще стигнете до някакво мнение по средата? Защото добре, спекулирането не е източника на дисбалансите, но вероятно допринася за засилване на някой от дисбалансите. И а, да се върна на първия въпрос. Ако спекулирането засилва някой от дисбалансите, тогава се поставя въпроса ние стигнахме ли края на процеса на а, възстановяване и на, и на края на регулирането или ще се търси нова рамка а, за регулиране? Thank you very much. Благодаря ви. Много разнообразни въпроси поставихте. Ще им отговоря в последователността, в която бяха зададени, що се отнася до това, че трябва да говорим с един глас и че държавите се повтарят. Може ли да обмислим възможността да бъдем представлявани от отделни държави членки? По този въпрос съм агностик. Не смятам, че държавите членки ще се съгласят с подобно предложение. Ако, например, Германия поеме това представителство, тя няма да може да говори от свое име, няма да може да представи своята гледна точка, ако тя се отличава от тази на Европейския съюз. Или от общата референтна рамка. Не съм сигурен, че Германия, например, ще прояви готовност да ни представлява по този начин. Обсъдихме проблема с комисията, анализирахме последиците от с оглед на Лисабонския договор върху решаването на този проблем и стигнахме до извода, че трябва да се излъчи представител, който да изложи становището на Европейския съюз на ниво Г20 но не на ниво държавни правителствени ръководители. Трябва да излъчим такъв представител на ниво министри на финансите. Това може да бъде представител на комисията или на председателството. Възможно е да се излъчи и представител на по-голяма държава членка, но сме скептични в това отношение. Въпросът е дали по-големите държави членки ще се съгласят на такова нещо. Споменахте и въпроса за ефективността. Попитахте дали той е бил обсъждан. Да, разбира се, и то много интензивно. Лидерите на ниво Г20 смятат, че не са достатъчно представителни, искат да осъществяват по-добро представителство. Така, например, Малави участваше в редица срещи в село Етиопия. Тези държави искат да говорят и от името на други на държави, които не са представлявани на ниво Г20. Ясно е за всички нас, че държавите от определен географски регион трябва да осъществят комуникация с държ... други държави от региона за резултатите на срещите на Г-20. Така, например, Южна Африка може да предостави такава информация на субсахарския регион – Саудитска Арабия пък може да влезе във връзка с другите арабски държави. Запитахте ме коя група държави представлява всъщност Саудитска Арабия. Нерядко на срещите на Г-20 Саудитска Арабия представлява държавите производителки на нефт. Няма съмнение в това. Но като цяло по-скоро представлява региона на Близкия изток, който не е достатъчно добре представен на, на ниво Г20. Да се върнем на компромиса между ефективността и отчетността. Понякога оставаме с впечатлението, че дискусиите са прекалено дълги, че заседанията дори не се провеждат под формата на дискусия, а под формата на изявления, в които участниците не се вслушват, не се осъществява взаимодействие между участниците. Какво можем да направим? Можем да намалим числеността на групите и на участниците в заседанията, така че резултатите да са по-положителни. Аз лично нямам решение на този проблем. Може, например, да се създадат групи, които обсъждат само малка част от дневния ред. И така, ако се прекарат два дни в обсъждане на сравнително малък брой теми, то може да се постигнат и по-добри резултати. Но това пък ще е свързано с повече ресурси. Така че нямам окончателно решение. Но мисля, следното, и то е свързано и с въпроса на господин на Свобода. Въпросът е в какво се състои ефективността на Г20. Съществува форумът Г8 и Г7. Въпрос от залата, на ораторът не ползва микрофон. В Торонто бе проведена среща на Г8 и Г20. Някои присъстваха и на двете заседания. И след това казаха, че не трябва да смятаме, че с Г8 е свършено и че ролята му е иззета от Г20. Те споделиха, че Г8 дори работи много по-ефективно от Г20. Смятам, че не можем от друга страна, да принудим членовете на Г8 да изпълнят взетите решения. Същото въжи и за Г20. Но натискът на групата играе роля. Обикновено, когато на някакъв форум участниците се споразумеят за нещо, то след това те се опитват и да приложат решенията на практика. Трябва да признаем, че Г20 доста ефективно се бореше с економическата криза. След а, разразяването на кризата, Г-20 предприе ефективни действия по отношение на пазарите. Решенията на Г-20 бяха приведени в действие. Сега Ситуацията е различна. По време на кризата всеки преследваше едни и същи цели, всички имаха еднакви интереси. А сега това не е така. Затова е малко по-трудно да насърчим участниците във форума да приведат в действие взетите решения. Нямам обаче окончателно решение за това в какъв формат да се извършва работата в формат G7, G8, G20. Имаше предложения за създаване на по-малки групи, които, например, да обсъждат теми като валутния курс. Постави се и въпросът за това какво е становището на комисията по този проблем. Комисията все още разглежда проблема, обсъжда го, всеки път, когато се внесе някакво ново предложение, дали от ваши колеги или от академичните среди, ние го анализираме и излизаме със становище. Какво е като цяло становището на комисията? Смятаме, че Европа трябва да говори с един глас. Каквито и промени да настъпят, те трябва в крайна сметка да доведат до постигането на тази цел, а именно Европа да бъде представлявана от един единен субект. Именно в светлината на тази цел трябва да анализираме и различните предложения. Господин Свобода запита за доклада на Американския конгрес. Той е особено пространен, все още не сме имали възможност да го анализираме. Със сигурност ще трябва да го разгледаме и да излезем със становище. Председателят. Ще ми позволите да се намеся. С малка делегация посетихме САЩ и се срещнахме с много представители на Сената, на Конгреса. Е, те имат доклад, който е, ще ни изпратят. Тогава още оговорихме. Докладът тук още е гласуван, в крайна сметка, с е, малко гласове, с малко мнозинство. И същевременно между републиканците е, също има доста разногласия. Е, да, съжалявам. Действително. А, имаше такъв момент. Аз го наричам спекулация, вие го наричате съркози този момент. Сега, действително, дали спекулирането има отношение към пазарите и включително стоковете или не е проблем, за гръцкия правителствен дълг. Да, там може би е имало спекулиране. Но позицията на комисията там няма проблем. Тя е просто по-предпазлива. Ние до момента, на базата на анализа, който е направен, като разбира се, това не е окончателен анализ и още ще се работи, но на базата на този анализ не сме в състояние да определим че спекулирането има своята роля. Разбира се, това не означава, че то няма такава, но за сега това е заключението. Разбира се, спекулирането може да отежни финансовата криза, но може и да я облегчи. Ако финансовите пазари се използват от е, участниците да се създават е, резерви, те всъщност могат да смекчат е, вариациите. Така че не бива всички злини на света да се приписват на злите спекуланти. Аз лично не бих направил това. Та, въпросът е, не сме стигнали до там, още се извършват анализи и нямаме ясни доказателства, че спекулирането оказва влияние. Разбира се, това ще бъде дискутирано и анализирано. Двете последни изказвания. Николаус Хунтис ще говори пръв и след това още един колега. Благодаря, господин председател за уводните бележки. Благодаря ви също така, защото останах с впечатлението, че имате чувство за хумор. Не разбрах какво имахте предвид. В началото мислех, че сте оптимист, дори че сте наивно оптимистичен. Но след това, докато развивахте отговора си, установих, че може би сте реалист – Последният отговор, който дадохте за спекулациите и гръцкия държавен дълг, потвърди това мое впечатление. Искам да запитам, възможно ли е да има ефективен механизъм, с който да се отклони подобна криза? Говорихме за излишъка на Китай. Говорихме и за Германия, която има излишък, но отказва да го подели с други държави, така че те да преодолеят своите затруднения, за разлика от Китай. Или по-скоро защо да очакваме Китай да направи такова нещо? щом Германия не проявява готовност. Смятам, че Китай и Германия ще се опитат да се конкурират помежду си в това отношение. Имам основания да съм песимист. Защо? Говорихте за дисбалансите. Според мен те са свързани с различията в паричната политика на отделните държави. Що се отнася до европейската политика, то тя винаги залага на разходите за работна сила – Вашите бележки за економическото правителство са свидетелство за постоянните усилия за повишаване гъвкавостта на положението на работниците в Европейския съюз, за въвеждане на по-голяма гъвкавост на пазара на труда, подобно на гъвкавостта в Китай. И мисля, че с подобни усилия се цели увеличаване на конкурентоспособността, но за тази цел се понижават заплатите, което се отразява неблагоприятно върху заетите лица. И ето защо според мен нямаме основание да се надяваме, че държави като Китай ще намалят излишъка си. Благодаря. Много съжалявам, че не бях тук за цялата презентация, но когато влязах, вие казахте, че Европейския съюз трябва да се да, анкетира, да, се, да акцентира върху дисбаланса на текущата сметка. Е, сега, ние не обсъждаме само режима на обменния курс като механизъм за справяне с дисбаланса, но според мен е, проблем е, че ние не огледахме правилно всички структурни промени, които ще създават дисбаланси в бъдеще. А освен това, ще зависят и от реалната конкурентна способност, а не само от подценяването или надценяването на някоя валута. Така че не може да се счита, че е, дисбалансите в текущата сметка са само проблеми на търговията и на валутните курсове. Трябва по-дълбоко да оглеждаме въпроса, защото ако не проследяваме тези сили, които предизвикват дисбалансите, ще се окажем в ситуация, в която ще е още по-трудно за нас да намерим механизми, с които да излезем. И определено трябва да търсиме е, предимства в конкуренцията, не само в обменния курс. Комисията при, вашия, при правенето на анализ отчита ли и други сили, които влияят върху този процес? И отчита ли също и потенциалното въздействие на тези сили за създаването на едни бъдещи дисбаланси? Благодаря. Трябва да изясня нещо. Говорих за спекулациите и упоменах, че нямаме доказателства за това, че спекулациите играят някаква роля. Имах предвид цената на продов... цените на продоволствието и на стоките за потребление. Не визирах Гърция. Направихте коментар във връзка с моя наивен оптимизъм по отношение на Китай. Ще ви отговоря с цитат на френски язик. Ще цитирам по памет, така че може би няма да съм изцяло коректен. Трябва да се надяваме, за да предприемам, за да бъдем предприемчиви и да не се отчаиваме, за да постигнем резултат. Тоест, можем да се опитаме да убедим китайците, не се знае дали ще успеем. Економическият ръст в Китай е в интерес на Китай. Но ако Китая поддържа ръст, който е под 40% от БВП или извинете потребление е под 40% от БВП, то това не е в интерес на държавата там. Освен това, в Китай хората трудно могат да си позволят образование, с други думи, в интерес на Китай е да направи всичко възможно да подобри благосъстоянието на населението си. Мисля, че китайците осъзнават това и за това постепенно преструктурират и пренасочват ръста си. Не отговорих на въпроси, които бяха поставени по-рано относно демокрацията в Китай. Не отговорих не защото смятам, че те не са важни. Подобни проблеми не се обсъждат на ниво Г20, тъй като това е економически форум, но разбира се, те имат значение в рамките на разговорите с Китай – оказват въздействие също така и върху позицията на Европейския съюз спрямо Китай. Споменахте, че в Китай липсва демокрация, което улеснява определени решения, ускорява реакцията на Китай. Ще цитирам нашите експерти по отношение на Китай, които състават на противоположно становище. Те смятат, че в Китай е постигна толкова голям консенсус, че в рамките на разговорите Европейски съюз Китай господин Рен не можа да постигне споразумение с Китай. И тогава изводът беше, че министър-председателят на Китай е направил всичко възможно, но не е могъл да надхвърли рамките, които са му били поставени. Не е разполагал с правомощия, за да отиде по-надалеч. Мисля, че а, ограниченията, които са а, поставени на Китая, са от съвсем различен характер. Разбира се, Европейският съюз не трябва да се превръща във втори Китай. Тоест, тук хората не трябва да работят по-дълго за по-малко пари. Трябва да протече обратният процес. Китайските работници трябва да разполагат със същите предимства, с същите социални облаги като европейците и така те ще могат и да потребяват повече. Ето това се опитваме да изясним на китайските власти и мисля, че в един момент това ще бъде постигнато в Китай. А що се отнася до структурните промени в Европейския съюз, мисля, че упоменахте, освен Китай и Европейския съюз, то Смятам, че те ще се отразят на економическия ръст в Европейския съюз. Но може би не съм разбрал правилно въпроса ви. Така или иначе, не съм експерт по структурните промени в Европейския съюз. А що се отнася до Китай, може би също не разполагам с необходимата компетентност, но бях излъчен за днешното заседание. Всичко това, за което се застъпваме пред Китай, като, например, структурни реформи, развитие на финансовия сектор, е свързано с инвестициите разясняваме на Китай, че инвестициите трябва да са съобразени с основните економически параметри. Това са структурните реформи, които искаме да бъдат проведени там. Опоменах, че трябва да се намали печалбата на държавните компании. И това е така, защото в Китай не се разпределя надлежно капиталът. Има компании, които реализират огромни печалби и не знаят какво да направят с тези пари. Не могат да ги разпределят на акционерите си, тъй като няма такива. Държавата притежава тези дружества. И така, в резултат от всичко това, не се извършва оптимално разпределение на печалбите. Ако Вземането на подобни решения за разпределение на средствата е по-тясно обвързано с пазара и с стопанските субекти. Това ще се отрази благоприятно върху Китай. Благодаря ви много. Това е в крайна сметка на краят на първия кръг от нашето заседание. Преминаваме веднага към втория кръг, втората основна тема. Няма да задавам е, допълнителни въпрос е, за да не удължаваме нещата. Мисля, че е, просто като че ли понякога се създава впечатлението за шизофренно развитие, защото Китай и САЩ изобщо не са в състояние си да обосноват по някакъв начин някои от решенията не е ясно защо, е, да кажем, големи е, технологични предприятия изнасят изведнъж е, всичко към Китай, цялото си производство в Китай. И също времено Америка се нуждае спешно именно от продукти, които се произвеждат сега от американски фирми в Китай. И трябва да ги внася от Китай. Много ви благодаря за това, че се спряхте на различията и в, на вътрешния пазар. Да, ние имаме вътрешен пазар в Европейския съюз, в който също има дисбаланси, има различия. Вземете Германия, да кажем, от една страна, от друга страна Гърция или Португалия и така нататък. Когато Германия изнася 55% е, от е, това, което изнася Германия, се внася е, от други, така да се каже, държави в Европейския съюз. С други думи, ще поясна какво имам предвид. Германия изнася, да кажем, за Америка и за разни други страни в света, тогава останалите държави членки от Европейския съюз печелят също до 55% от износа на Германия. Ние получаваме обаче портвайн от Португалия, стафиди от Коринт и така нататък, но по този начин не компенсираме именно дисбаланса в този износ на Германия, който е много голям и който се отразява благоприятно и на останалите страни. Да. Благодаря ви много за подробните отговори, за участието в дискусията. Ние оценяваме много високо вашия ангажимент. Съжалявам, че не можем да пием едно кафе. Сега преминаваме към втората тема парична валутна система. За мен е удоволствие да бъда тук, господин председател. Ми е много приятно да чуя интелигентните въпроси, които ми се задават, което не винаги се случва. И така, втората тема, е реформата на Международната валутна система. Това е един от е, приоритетите на френското председателство на Г-20. И е, речта, която наскоро произнесе президента Саркози, когато представяваше, представяше своята програма пред дипломатите, той определи тази система като не система. Всъщност от 76-та година точно така наричаме. Но както и да я наричаме, сегашната не система или да кажа хибридна система, в, наш, в нашата бележка ние говорим за хибридна система, ни е служила през последните 40 години относително добре, защото и напредналите и развиващите се економики са се радвали на дълъг период на устойчив растеж с стабилни е, цени и кризата през 2008, не бива да забравяме, не бе причинена от е, неправилното действие на международната валутна система. Напротив, тази система всъщност се оказа устойчива спрямо кризата. Така че така, тя разбира се добра, но си има и проблеми. Първо, защо светът се промени? Дискутирахме в предходния дебат това. Световната економика от 21 век е свидетел на два нови играча на световната сцена Китай, Индия също – и това неизбежно ще се отрази на международната валутна система. А, също така, видяхме, че настоящата система напоследък страда от доста недостатъци, които трябва да бъдат решени. Кои са тези недостатъци? Първо, обменния курс. Когато економистите анализираха влиянието на разликите в обменния курс, те са на мнение, че краткосрочните промени не са проблемни, но постоянните такива вече могат да водят до изкривяване на економическите решения за инвестиране, за спестяване, за заетост и така нататък. Това е аргумента, който се използва против плаващия валутен курс. Но дори да няма балансиран обменен курс, обикновено тези аргументи се отнасят до дългосрочни проблеми. А, сега също се говори против твър... негъвкавостта на фиксирания обменен курс. Второто е недостатък на системата е нестабилността на капиталовите потоци, защото на моменти има много големи потоци, след това изведнъж те спират в идеалния случай капиталовите потоци трябва да се регулират от основни съображения. Примерно в момента, когато в развиващите се економики има високи капиталови или големи капиталови потоци, това е съвсем оправдано, защото поне отчасти това отразява добрите дългосрочни прогнози и високата възвръщаемост на капитала в тези страни но нестабилността не е винаги е лошо качество. В някои условия движенията на цените помага на финансовата система да поема флуктуациите. Така че това също може да е добро, защото а, компенсира за негъвкавостта, примерно на трудовите пазари. Но нестабилността, когато не е свързана с основни фактори, вече е проблем. И тогава вече финансовите пазари могат да понесат е, шокове. В такъв случай вече може да се получат е, дългосрочни нестабилности и заплаха за реалната економика. Третия проблем са световните дисбаланси, особено липсата на регулиране или на адаптиране на политиките. Говорихме за това. Говорихме и за така, последователността, споеността на Г20 и съответните политики, но тази споеност напоследък, когато излизаме от кризата, вече се променя. Тоест, политиките, които бяха вдъхновени от, този, от принципа да си подредиш собствената къща и тогава всичко ще бъде добре, е, вече са проблематични, защото добре, ти ще си подредиш къщата, обаче трябва да видиш това как ще се отрази на съседите. И ако политиките не са координирани на международно ниво и не се отчитат е, какви ефекти ще имат те върху партньорите, ще има проблеми. Естествено, настоящата система няма елементи, която да предотвратява натрупването на дисбаланси и, както се каза, няма автоматичен механизъм за коригиране на дисбаланс. Ако има такова коригиране, то обикновено е асиметрично, обикновено се отразява по-тежко на страните с дефицит – и а, се отразява и на валутните резерви. И четвъртия недостатък е наличността на ликвидни средства и е натрупването на резерви. В момента над 60% от официалните валутни е, резерви са в долар, под 30% в евро и около 10% в други валути. А в международната търгови, в международните финансови транзакции много малък е броя на валутите, които се използват. Така че, ако има шок в е, резерва, в основните валути, той се предава незабавно и много бързо в останалата част на света. Така че, ако има криза някъде, в други, извън тези валути, веднага човек може да се обърне към основните валути и да търси спасение. Та нестабилността на системата зависи изключително много от стабилността на основните валути, в които се държат резервите. Сега, може би смятат, всички смятат, че това не е перфектен механизъм, защото да се а, тази зависимост от резервите се отразява и от голямото натрупване на резерви, валутни резерви, особено в развиващите се економики. Защото много от е, страните, които те първа се развива пазарна економика, е, резерва е пет пъти по-малък от външния дълг, което е проблем само по себе си. Защото натрупването на резерви в тези страни струва много – и това означава, че и потребление не, няма, и няма инвестиции, защото е, резерва се слага в нискодоходни международни книжа и за да се натрупа резерв в някои страни всъщност е, така съвсем меркантилно преследват политики. Говоря за Китайте, които а, в, съвсем съзнателно натрупват излишък в текущата сметка. Така че се получава един затворен кръг. Какво мога да кажа? Какво може да се направи? Ние нямаме ясни предложения веднага, които да ги дадем. Започваме работа сега и оглеждаме различните варианти. Но имаме известни някои идеи по някои възможности и именно тези възможности искам да ви представя. Again, with global imbalances, um, за световните дисбаланси. Ако започна с тях, нека да повторя това, което вече казах, то е много важно. А именно, че има нужда да има сътрудничество и координация. И има нужда да има общо решение за валутните курсове. Комисията е много за съгласието, постигнато в Сеул, да се предвижим от системата на обмен на валутния курс, диктувана от пазара, към система на базата на основните валути. Мислиме, мисли, се считаме, че тази част от комуникето е много е важна. Важно е обаче сега и да се приложи на практика тази идея. Второ, трябва да се намерят дългосрочни решения на проблемите, които пораждат натрупване на резерв. Евентуално да се ограничи доставката на предлагането на валутен резерв, за да се стабилизират капиталовите потоци. Натрупването на резерви само по себе си не е лошо. Норвегия, примерно, има своя нефтен фонд – който се използва за целите на демографски проблеми за устаряването на населението, което е много добре. Но а, резерва става проблем, когато е прекомерен. И как да се избягва такава прекомерност е евентуално страната да има известни указания, насоки като кое е прекомерен валутен резерв, защото няма ясни критерии. И във всички случаи трябва да се отчитат и фактори е, релевантни за съответната страна. Международният валутен фонд започва да работи в тази посока и смятам, че това е много важно и ще помага на страните. Но не е достатъчно, защото основната причина за натрупване на валутния резерв също трябва да бъдат обмислени и да се работи за преодоляването им. Какви са тези причини? Първо, просто за осигуряване, за гаранции. В Азия знаете, че страните много тежко преживяха недостига на резерв по време на финансовата криза през 1997-1998 година и тогава те имат така мотива за да бъдат застрах... презастраховани и как да се справим с този аргумент? Може би да предложим альтернативни финансови мрежи за сигурност, които да бъдат на разположение на страната, ако им липсва ликвидност в един момент. В G20 се постигна голям напредък миналата година в подобряване на финансовите инструменти на Международния валутен фонд. Още много трябва да бъде направено, за да се създадат ефективни финансови предпазни мрежи и на Г20 ще се търсят механизмите, по които да се преразпредели така финансовия шок от страна на страна е, и да търсиме отговор е, или реакция на системичните кризи, за да не, именно да не се прехвърля шок от страна на страна. Също така трябва да се търси сътрудничество между регионалните финансови е, предпразни мрежи. Примерно в Европейския съюз имаме доста солидни такива мрежи, но също и в, Кит... в Азия съществува такава. И евентуално може да се търси координиране на тези мрежи с програмите на МВФ. В други региони също би могло да се предложи нашия опит особено по отношение на наблюдението, на определене на цените, на създаване на условията. Ние лично сме постигнали много в това отношение. Друга идея, която се предлага, е да се премине към много полярна система на резерв, т.е. да се е, разпределят резервите върху различни валути, така че да не бъде изложена системата на рискове от една единствена валута. Ние считаме, че е, правителствата и централните банки могат да създадат необходимите условия за диверсифициране на резерва, но в края на кращата финансовите пазари, които гласуват в полза на една политика или друга, т.е. те купуват една валута или не. И в, е, ако не я купуват, е, тази валута няма да стане част от валутите, в които се прави резерв. Та, една, такова, един постепенен преход между, към многополюсен валутен резерв е необходим, но в момента няма ясни а, съперници на пазара на щатския долар. Друг а, вариант е да се обърне внимание на специалните права на тиреж на Международния валутен фонд. Международния валутен фонд, е, техните специалисти изготвиха един доклад е, и е, заключението е, че за да имат отношение да са важни специалните правила за тираж за валутния резерв, те трябва да бъдат страшно много увеличени по размер. Защото за момента просто цифрите са минимални в сравнение с съществуващите международни резерви. Също така, за да се е, полезни или да могат да се използват тези специални права за тираж, те трябва да има, да има юридически, законови промени на практика, за да же да им се даде на тези специални права за тираж съответната роля. Ние в момента сме в етап на обмислене на положителната отрицателната черта на тази, черти на тази идея и още нямаме ясно формулирано мнение дали тя е добра или не. И така за шегата. Разбира се, Европейската централна банка са напълно наясно. Те смятат, че това не е добра идея. И ме, тук стигаме до една свързана тема. Председателя вече е, се докосна до нея, а именно дали трябва да разшириме кошницата на специалните права за тираж, за да се включат и други валути. Е, сега, това не само ще разшири и за, заздрави ролята на специалните правила за тираж, но така ще може да дадем възможност и валутата на Китай да стане международна валута за резерва. Като Говориме за неща за, в средносрочен и дългосрочен план, защото е, в Китай трябва да има много големи промени, трябва да стане конвертируема валута им, им, те трябва да си отворят пазарите, трябва да се намери международен център, трябва Централната банка да е независима и така нататък. Тоест, много неща още имат да се направят. И накрая да приключа. коментирам а, е, ми, а, е, въпроса за минимализиране на дестабилизиращия ефект на движението на капитала. Е, има механизми за контрол на движението на капитала, въведен от доста страни, включително някои от членовете на Г20, за да се справят с капиталовите потоци, влизащи в страната. За комисията това е притеснително. Защото ние считаме, че свободното движение на капитала е добро за нашата економика и то допринася за финансовото развитие и също така е застъпено в основния договор. Ние забраняваме контрола на движението на капитала не само в Европейския съюз, но и между членовете на Европейския съюз и не членове. Така че за нас контрола на капитала не е първото най-добро решение, особено когато се има предвид, че има и други решения. Примерно за нас най-доброто решение е политики за макроекономическа стабилност, макроекономически надзор и така нататък. Ние считаме, че страните трябва да засилят вътрешната си економика, трябва да търсят политики за стабилност, за да използват максимално влизащите е, в е, техните страни капиталови потоци, за да избегнат е, флуктуации. Сега не бива да бъдем наивни. Ясно е какво се случва. Ясно е, че на моменти има огромни капиталови потоци, които са много силни. И в този случай контрола трябва да бъде е, последната мярка. Е, освен това, подобен контрол трябва да е временен, да е ясно разположен във времето, да е абсолютно целенасочен, не е общ. И основно този контрол трябва да е координиран в многостранен контекст. Тоест, е, международното сътрудничество а, е, няма да спечели, ако страните въведат контрол върху движението на капитала или се намесат на валутния пазар, е, без да се консултират с партньорите си. Така че нашето мнение е, че контрола на движението на капитала е оправдано само за страни, където има надценен валутен курс. Международният валутен фонд наблюдава стабилността на международната валутна система и ние считаме, че те биха имали роля и при е, надзора на капиталовите потоци. Ние лично сме за това те да имат правомощие, фонда да има възможността да разработи поне а, насоки за използване на капиталовите, на контрола на капиталовите потоци. Много, много ви благодаря и за това обстойно въведение по втората тема. Двама души са заявили желание да участват в дискусията. Перванш, Санчес Теперо, с Робърт Кебълс, чуват имена. Е, това. Това са общото общо взето списъци, е списъкът на изказващите се. Благодаря, казва Перванш Перес, докладчик по темата. В началото ще задам един, може би, глупа въпрос. За Г20 е, има много теми, много големи са амбициите. Една от е, така най-амбициозните теми е свързана с е, паричната валутната система. Какво ние, европейците, би трябвало да очакваме от срещата? Не можем да поставим под въпрос е, свободното движение на капитали, но същевременно се стремим към е, промени, които на основата на структурната реформа в бюджетната политика ще ни позволят да подобрим положението. Смятате ли, че един данък върху финансовите транзакции би могъл да доведе до едно такова потепление? И смятате ли, че е наистина цялата тази система от реформирана парична система ще ни помогне Следващият оратор. Благодаря. Франция ръководи председателства Г-20 и е, аз предполагам, че има координация между Европейската комисия и френския президент. Това е много важно. И освен това економическата рамка, защото валутната система в крайна сметка засяга и конкурентноспособността. Ако нашата валута започне да покачва стоиността си, това ще се отразява по един определен начин. Когато валутата ни намалява стоиността си спрямо долара, тогава вече трябва да видим как ще продължат нещата. Така че всичко това е свързано с определени е, макроекономически мерки за контрол. Естествено, правомощията в това отношение трябва да са дадени. Въпросът е как ще се осъществят тези мерки. Е, валутната система до този момент е, е функционирала добре, като Е, всичко се е развивало на основата на е, договора за е, Международния валутен фонд, като изключим ГАТ. Въпросът е как от капиталовото развитие, така да се каже, на една свободна основа, ние ще постигнем и повече конкурентно способност, и повече инвестиции и така нататък. Срещнахме се с конкуренти от Индия и на срещата стана ясно, че нещата отново се свързват с е, капиталовите потоци, с е, е, ситуация, която напомня на ситуацията преди 10-15 години в Мексико. Става дума за дългосрочни инвестиции. Това е важното в крайна сметка. Дългосрочни инвестиции, инвестиции които в крайна сметка след това отново да се връщат в страната. Но когато става дума за дългосрочни инвестиции, които в крайна сметка не водят до никаква възвръщаемост, се получават е, щетите и дисбалансите и недостигът. Също времено пазарът на ценни книжа също би могъл да предостави известни гаранции за държавните облигации и да се потърси именно на пазара на ценните книжа едно по-добро регулиране. Защо не помислим и за е, един орган за финансова стабилност? и резервната валута. Естествено, всичко това е взаимосвързано. Тази е, валута е, трябва да бъде конвертируема и да бъде свързана с потребностите и с процесите на вътрешния пазар. Независимо от това какво говорим, въпросът е, е и какво ще решим, въпросът е да вървим напред, да подобрим нещата. Да, в е, Бретън е, нещата именно по един определен начин са канализирани и се постига целта. Може би трябва да създадем нещо като съвет за сигурност по економическите въпроси на ОНЕ. А също по паричните въпроси би трябвало да помислим за една система, напомняща Обединените нации. Да. Следващият оратор. Благодаря ви за въпросите. Обмислях тези проблеми и преди това. Говорих за тях, например, когато говорих за световните дисбаланси. Така че няма да се спра върху всички точки. Не мога да изляза и с ясна позиция по всички точки, тъй като по някой от тях все още дори не сме започнали анализа си. Нека започнем с въпроса за това как в края на годината ще преценим дали френското председателство на Г-20 е било успешно. Предполагам, че президентът Саркози ще ни уведоми за това дали то е било успешно или не. Ето така ще преценим. Но трябва, разбира се, да се спрем и върху някои конкретни въпроси, които ще обвържа и с въпроса на госпожа Санчес за възможностите за координиране на председателството на Г-20 и председателството на Еврогрупата. Обсъждали сме този въпрос на неформално ниво с френското председателство. Изводът ни от тези обсъждания бе, че френското председателство не е разработило широко мащабна схема, която да иска да наложи на света. То не излиза с някакви велики идеи за реформиране на световната финансова система. По-скоро, както френското председателство, така и ние ще се вслушаме в различните идеи, които ще бъдат изложени на форума и ще се опитаме да ги приложим. Не възнамеряваме да постигнем революционни промени, но въпреки това смятаме да променим съществуващата система. Има няколко възможности, които можем да обмислим за тази цел – Една от тях е подобряване на финансовите защитни мрежи. Трябва да имаме възможност да гарантираме механизми за подсигуряване на държави, преминали през травмата на недостиг на резерви през изминалото десетилетие. Трябва да предоставим такива мрежи и на държави, които са били принудени да приложат мерки, наложени от Международния валутен фонд против волята им. Имам предвид държави като Тайланд, Малайзия, Индонезия, които все още имат много ясно, много емоционално становище по въпроса. Ако успеем да разработим механизми за намаляване на прекомерното натрупване на резерви в такива държави, то мисля, че ще постигнем успех. Трябва да постигнем и конкретно споразумение за специалните права на тираж. Няма да можем да направим това веднага, разбира се. Имам предвид разширяването на кошницата на специалните права на тираж – но това ще трябва да е дългосрочната ни цел и ще трябва да обмислим как отделните участници могат да допринесат за това. Не мога да ви дам а, спонтанно други конкретни идеи. Това е в общи линии посоката, която ще трябва да следваме. Не мога да дам конкретни идеи, тъй като не съм компетентен в областта на регулацията и надзора на финансовия сектор. Но през тази година ще разширим кръга от въпроси в тази област. Очаква се да постигнем и конкретни резултати. По въпроса за данъка върху финансовите транзакции – Сигурен съм, че по-добре от мен сте запознати с съдържанието на съобщението на комисията от октомври миналата година. В това свое съобщение комисията се обявява в подкрепа на въвеждането на подобен данък на световно равнище. Тя подкрепя също така и обсъждането на този въпрос на ниво Г20. Ще проведем разговори с международните партньори по този въпрос на ниво Европейски съюз. Както знаете, този данък не е подходящ инструмент. Смятаме, че на ниво Европейски съюз са за предпочитане други альтернативи. Мисля, че Държавите членки на Европейския съюз повдигнаха този въпрос на срещата на Г-20, а именно, че Съединените щати в никакъв случай не искат да въвеждат подобен данък. Това е основната трудност, която изпитваме в момента по отношение на данъка върху финансовите транзакции. За да бъде въведен той, трябва да се привлекат международни партньори. Повдигнахте въпроса за координацията. Тя се осъществява както неофициално, така и на ниво официални органи, на които се обсъжда общата референтна рамка, например. Говорихте и за нещо, което според мен е особено тревожно, а именно – Рискът, товара на приспособяването на корективните мерки да падне единствено върху по-големите държави в еврозоната. Когато са на лице световни дисбаланси, то се наблюдава и обесценяване на долара. Но целият товар на приспособяването пада върху еврозоната. Ние сме също толкова загрижени, колкото и вие, тъй като това ще доведе до сериозни економически проблеми в Европа. Това е една от причините, поради които се опитваме да оказваме значителен натиск върху партньорите си и не само върху Китай за постигане на по-голяма гъвкавост по отношение на валутния им курс. Съединените щати, като се има предвид техния дефицит от над 10% от БВП, наистина трябва да извършат финансова консолидация. В противен случай ще сме изправени пред голям риск. Направихте паралел между Световното споразумение за митата и търговията и СТО предложихте да се създаде световна организация, която подобно на тези организации да извършва контрол върху капиталовите потоци. Опоменах, че би било много подходящо Международният валутен фонд да подготви извършването на подобно наблюдение, да издаде насоки. Това е подходящ орган, тъй като МВФ е добре установена международна организация и тъй като извършва контрол и наблюдение върху международната парична система. Затова именно МВФ може би би бил подходящият орган за въвеждане на такъв контрол. Запитахте защо да не поставим системата в по-широк контекст, да създадем орган подобен на съвета за сигурност на ООН. За тази цел трябва да се спрем върху компромиса между ефективността и представляването Можем да направим паралел между Г20 и съвета за сигурност на ООН. Не знам точно какво би съответствало на Г20 в рамките на структурите на ООН. Робърт Габес и Оле Шмидт ще е, се изкажат от страна на комисията. Благодаря, господин председател. Бих искал да разбера дали комисията следи и развитието на процесите в САЩ по отношение на дефицита. Знаем, че той е солиден. Глобалният дефицит, е, общият дефицит в САЩ е много по-голям, отколкото в е, еврозоната. По-голям и от Япония, и от други страни. Не зная е, как точно се разпределя този дефицит между отделните щати. Може би Калифорния, или Нойс, поемат една по-голяма част от този дефицит. Да, около 50% Илинойс. Освен това, има едно ново развитие. Общинските облигации, които са свързани с определени е, лихвени проценти върху рис, е, е, рисковите премии, върху премиите. Нещата, съгласно една статия, която прочетох наскоро, не разполага с ликвидности. Не може да се купува. Покупателната сила на практика е много ниска. Така че как оценявате тази много висока задлъжнялост на е, някои от федералните щати? Има предвид на някои от Обединените американски щати, по-специално Илинойс. Оле! Но въпрос също е свързан с долара. Може ли да коментирате защо доларът остава валутата, на която се доверяваме? Ако посетите африканските страни, които имат много тесни отношения с Европа, пак ви трябва долари, за да си пазаруват. Та само въпрос на доверие ли е? И ако е така, възможно ли е да се промени системата, ако става дума за доверие? И също се питам, След като има тези проблеми, възможно ли е да се направят промени? Системата, като се имат предвид обстоятелствата, не си ли действа доста добре? Защото, както казвате, ако Китай трябва да има напълно конвертируема валута, ако трябва да чакаме това да се случи, трябва да изчакаме и демокрация да настъпи в Китайта. Въпросът ми е за долара и за Китай. В някои случаи, като чета а, всички тия неща, някак си ми се струва, че чета за стършела. Той е насекомо, ама не може да лети. И какво, защо още трябва да пазаруваме с долари в Африка, след като Африка, е толкова африканските страни тясно свързани с Европа? Okay, good. Then go ahead. Yes. Uh, Нека да задам аз въпрос, за да е по-лесно на комисията да отговори. От всичко, което чувам тук от експертите и от вашите думи, разбирам, че сега е момента за възникването на тази нова валутна система и доколкото разбирам, има много индикации, че търсиме е, система базирана на повече валути международна система. И въпросът ми е свързан с факта, това, което коментирате, че има неравномерен растеж, че има дисбаланси и че това налага действия, които не са координирани. А също така, че много важни економики и страни, не само Китай, е, следват политики, които създават напрежение на международните валутни пазари Коментирахте проблемите за контрола на движението на капитала. Е, коментирахте, че правителствата надскачат това, което вие нарякохте последна мярка или мярка в крайен случай. Е, говориме за еврото, което я очевидно е надценено. Та, ситуацията в никакъв случай не се доближава до равновесно състояние. Има много изкривявания на пазара, има много некоординирани реакции и политики на национално ниво. И ако считаме, че сега е времето да се създаде една система, каква система може да се създаде в една от такава положение, когато има толкова изкривявания или най-малкото процеси, които не разбираме? или които за да се стабилизират и установят ще отнеме десетилетия. Та въпросът ми може би риторичен. Може ли да се създаде стабилна система? Здравословна, здрава. Може ли тя да се появи, да се роди в една такава ситуация? Или трябва да се отнасяме към тази ситуация, към това положение, като към временни проблеми и да търсим да се справим с проблемите в временен мащаб и тогава да търсим нещо по-постоянно. Тоест, как да, какво да правим в едни такива времена на несигурност и на толкова промени в пазарите и политиките? Thank you. Um, issue, which is... Благодаря. Преди да отговоря на последния въпрос, който засегна и много основен проблем, нека се спра върху един друг проблем, също толкова основен. Става дума за държавния дефицит на Съединените щати. Проблемът е дори много по-сериозен. Много местни власти са изправени пред същата ситуация. Отговорът ми е да, комисията следи положението в Съединените щати, обсъждаме го и с нашите американски приятели, изразяваме своята загриженост във връзка с бюджетния дефицит на САЩ. Не само федералното правителство отделя внимание на този проблем. Европейската комисия не може да направи повече от това. Можем единствено да изразим загрижеността си в разговори с партньорите си. Логично тук възниква въпросът защо доларът продължава да е доминиращата международна валута. Специалистите економисти ще ви отговорят, че по отношение на валутите в световен мащаб се наблюдава голяма доза инерция. Едва след края на Втората световна война, доларът измества лирата стерлинг като основна международна валута. въпреки че съотношението на силите между Съединените щати и Обединеното кралство се променя още след Първата световна война. Същата ситуация се наблюдава и по отношение на еврото. През изминалите 11 години то придоби значителен пазарен дял. Той обаче в никакъв случай не може да се сравни с дела на е, долара, що се отнася до световната економика. От една страна, доминиращата позиция на долара се дължи, както казах, на инерцията. От друга страна, може би има и съществени психологически мотиви. Имам предвид ефекта на така наречените сигурни зони, Хората винаги са разчитали на долара и продължават да разчитат на него, когато има проблеми. В момента много хора закупуват злато. Но какъв е смисълът на подобни действия? Също можем да си зададем този въпрос. Подобно на въпроса за долара. Не искам да се ангажирам с становището, че намалява въздействието на долара. Забележка от залата. Преди време бях на конференция, организирана от мюнхенски професор. Той каза, че е много лесно да си отговорим на въпроса за доминантността на долара – според него международните пазари се доминират от англосаксонски банкери. Ето защо се поддържа и водещата позиция на долара. Ораторът. Не искам да противореча на авторитет като професор Цин, но най-големият финансов пазар за еврото е именно лондонският. Тоест, англосаксонците играят роля и по отношение на еврото. Ако има някакви финансови ползи от а, преминаването от долара, например, към валутата в Зимбабве, то съм сигурен, че финансовите пазари ще се възползват от това. Uh, Yeah, okay. I, think this question uh, remains a question. мисля, че въпросът остава открит. По коментарите на госпожа Хюбнер. Моята теза бе, че дори господин Саркози не може просто ей така да създаде нова система. Какво се опитваме да направим? Опитваме се да работим с система, която е функционирала добре през последните 40 години. С система, която дори ни помогна сравнително добре е да преодолеем финансовата криза. Тя не бе източника на кризата. Опитваме се да работим с тази система и да я подобрим, да преодолеем съществуващите недостатъци. Сред тези недостатъци са несъответствията в валутните курсове и в капиталовите потоци. Нека се опитаме да ги преодолеем, като например осигурим международна ликвидност, която да не се осигурява от основни държави, като Съединените щати, но, например, от международни застрахователи, които могат да предложат по-голяма стабилност. Идеите, които обмисляме, нямат размах. Те не целят дълбоки промени в системата, а подобряване на вече съществуващата система, която функционира добре. Целта ни е не революция, а еволюция. Сега преминаваме към е, Мигел Партас. Не знае дали е, процесите в е, паричната система не се отразяват и свързват и с е, процесите в политиката. Оказва се, че САЩ могат да увеличават дълга си невероятно много и резервите от долари на практика намаляват. Така че бих задал следния въпрос във връзка с така, инертността и бездействието. 20% от резервите в световен мащаб са в евро. Макар, че не, няма еврооблигации, няма и а, някакви особени резерви в а, Европейската централна банка. Така че това натрупване на дългове всъщност е опасно не само за американците, това е опасно и за нас. Как изглеждат нещата по отношение на Европа и нашата собствена инертност, изчакване и бездействие. Колегата вече спомена, че е, всички ние сме за свободно движение на капиталите. Аз лично не подкрепям тази идея. Смятам, че проблемите в крайна сметка при едно свободно движение на капиталите са много по-големи, отколкото а, когато става дума за регулирано движение на капиталите. Няма да повтарям въпроса на Перванш Превес. нито във връзка с данъците върху финансовите транзакции, но ще задам въпрос от гледна точка на данъчните райове или оазиси. Какво бихте казали, ако все пак най-сетне закрием тези данъчни райове. Около 80% от така наречените данъчни оазиси е, са всъщност в е, сферата на юрисдикцията на Европейския съюз. Е, така че аз не разбирам защо не са изградени съответните препятствия и защо от друга страна не направим необходимото, за да почнем да облагаме капиталите с съответните данъци. Това ще бъде от полза за Европа. Просто задавам въпроса, който си задавам и на самия себе си. Питам се защо. 55% от германския внос, това вече е въпрос към господин Клинц, е от полза за държави от Европейския съюз. Ако в Германия се пие повече е, портвайн и е, ако заплатите там е, се повишат, е, ще е, внасяте повече. Не, коригирам, казва господин Клинц. 55 5% от е, е, износа на Германия в крайна сметка се дължи на предварителни доставки от различни е, държави, членки на Европейския съюз. Следващият въпрос. Искам да започна с въпросите от предишния колега. Штатите се считат за оазис на сигурност и тяхната валута е основната валута за резерв. Но, а какво ще се случи, ако в един момент пазарите се разтревожат за дълга на Америка и е, станат за нас черния лебед, т.е. напуснат долар? какво ще се случи в света, т.е. ако се случи едно такова събитие, което е немислимо. След финансовата криза, е, именно е, това се дискутираше, че ние не го предсказахме като събитие, защото никой не си представяше, че може да стане. Тоест това събитие беше черен лебед. Никой не очакваше да го има. Е, всички очаквахме бели лебеди. А, сега в момента има една много из... интересна книга, която дискутира именно този тип е, събития, тип черен лебед, т.е. събития, които не могат да не са предвидени. Та какво ще се случи? след като ние сме наясно, че относителният размер на економиката и на щатите и на Европа ще започне да се смалява в следващите 30-40 години. Тогава, като че ли много по-лесно ще започнат да се появяват черни лебеди. Това е първият ми въпрос. И втория въпрос е за специалните права на тираж. Какви са съображенията на Централната, Европейската Централна банка за тези права и какви са предимствата? Е, защо тя е против и какви са предимствата им в е, един такъв много полюсен е, набор от валути за резерва, към който се стремим? Um, yeah, комисията. Благодаря ви. Много от въпросите бяха свързани с Съединените щати и несъразмерните привилегии, с които те разполагат като източник на основната част от световния валутен резерв. Когато обсъждаме тези въпроси с участниците на пазара, те ни казват, че за тях най-сигурен е доларът съдейки по ръста на Съединените щати в сравнение с ръста в еврозоната. Прогнозира се, че през следващите една-две години ръстът в щатите ще бъде по-висок от този в еврозоната. Но дори и рискът в Съединените щати да не е по-голям от този в еврозоната, то трябва да вземем предвид и ръста. Ръстът е по-висок в бързо развиващите се економики. При все това, за участниците на пазара, американския долар си остава най-сигурният източник на резерви. Но трябва да вземем предвид и черния лебед, за който говорихте какво ще се случи, ако изведнъж се променят настроенията на пазара? Ако участниците на пазара изведнъж решат, че дефицитът в Съединените щати не може да се поддържа на устойчиво ниво. Със сигурност можем да кажем това за Калифорния, например. Какво ще се случи, ако изведнъж силно се обесцени американския долар? И именно тук стигаме до глобалния дисбаланс. Искаме да намалим глобалните дисбаланси, защото тяхното коригиране не е възможно по един плавен, координиран начин, от който всички да са доволни. Глобалните дисбаланси могат да се координират единствено рязко и болезнено. Ето защо се обявяваме в подкрепа на редица мерки – които да ни помогнат да намалим глобалните дисбаланси. Бих бил особено предпазлив по отношение на Европейската световна банка. Не бих се наел да с това да им чета мислите но доколкото разбирам, съдейки по казаното от представители на банката, тя не е за разширяване на специалните права на тираж, тъй като това ще доведе до печатане на пари. Това е моето разбиране, но отново подчертавам, че не говоря от името на Европейската Централна банка. Това е само моето тълкуване на нейната позиция. Председателят, благодаря ви за това, че прекарахте след обеда с нас. За това, че доста открито отговорихте на поставените въпроси. Позволете ми накрая да добавя нещо. Вече говорихте за инфлацията. Не е ли явно, че Съединените щати вече се придържат към инфлационна политика, за да намалят нивото на дълга? т.е. започнаха да печатат пари. На срещата на Г-20 в Сеул на китайците бе казано, че трябва да се опитат да променят обменния курс на Йоана. А те пък от своя страна казаха, че в замяна трябва да спрем, да спрем да печатаме пари през следващите 20 на години. И мисля, че въпреки всички усилия за координиране на събитията на ниво Г20 и на ниво Европейски съюз, ще ни очакват лоши изненади. Това е моето усещане. Не е ли загрижена Европейската комисия по отношение на инфлационната политика, която следват Съединените щати? Uh, да добавя и към вашия коментар за финансовия министр на Китай. Е, той също каза на Европейската централна банка, че нейните много ниски лихвени проценти допринасят е, за подобни е, резултати на европейско, на световно ниво в економиката. Та, тази тема се дебатира много оживено от експертите и в е, комисията, генерална дирекция економика и финанси. Ние не смятам, че имаме ясно формулирано становище и ако ми позволите да ви дам моето лично мнение и отново да кажа, че това е лично мое мнение, аз лично считам, разбира се, колеги, които не са толкова притеснени и дават други аргументи. Аз лично съм притеснен, защото е, съм израсъл в времена, които са били напълно различни. А, за колегите капиталовите пазари е, функционират различно и така нататък. За те имат други съображения те не смятат, че е, ни чака инфлакция, така нататък. Аз давам противните аргументи за противното и ако трябва да кажа, аз лично съм притеснен. Перванш, една последна дума? Е, Както и председателя искам да ви благодаря. Имаме още много въпроси, които искаме да ви зададем, включително и за темите, които не засегнахме директно примерно за справедливи, справедлив обменен курс и много други. Но ще ви оставя да си тръгнете с същата незадоволство, с което оставаме и ние, именно, че днес в пазара има твърде много ликвидни средства, влезли от кризата и въпросът е как да ги приберем обратно, т.е. как да спукаме този огромен спекулативен балон. А в дискусиите на Г20 може би се коментират подобни неща, но има един дебат, от който не си извличаме полуки. Тоест, след като ние в момента се намираме в криза, това значи, че нещо не е работило както трябва. Не става дума само за малки флуктуации на пазара. И рискуваме да не се възползваме от кризата и да не си дадем средствата, които да ни дадат възможност да действаме дългосрочно. Какво по въпроса за долара и останалите партньори? Какво прави всеки, за да възстанови пазара, за да посрещне думи, е, нуждите на реалната економика, които са огромни? Сега, верно, може би по обеда, на обеда човек си говори неформално, но всъщност е, нищо реално не се прави, оставаме си водени от пазара. А също за структурите. Не говорихме много за един момент, който се съдържа в доклада, а именно за глобалното управление. Как да се извършва то? Дали е Международния валутен фонд, достатъчен ли е той или не, за ООН е ли да мислим? или ООН е, е свързано с Международния валутен фонд, е, интегрирано в едно управление фин, с финансови аспекти, защото има много дисбаланси. И ако ще се интересуваме от Международния валутен фонд, свързано с управлението, може ли Г20 би да стане нещо като изпълнителен комитет на МВФ? така че да се работи достатъчно твърдо все пак, когато те заседават, да са в ролята на един борт. Сега, сигурна съм, че там има достатъчно кандидати на това ниво. Така, това е една идея, която ви оставам, по която ви оставам да размишлявате, когато се тръгнете. Okay, good. Yeah. <laughs> Okay. Good. The rest, maybe it's just Yeah, I, I, I think, uh, well, on that last point, I said. Последно до изказване, което направихте, със сигурност няма да бъде прокоментирано от мен. Можем да го обсъдим допълнително. Всички от тези ликвидни средства, които бяха инжектирани в системата, трябва по някакъв начин и да излязат от нея. Колегата ви изтъкна, че светът се е променил, финансовата регулация и реформата на системата промениха ситуацията. Надявам се, че колегата ви е прав и се надявам, че през следващите няколко години върху нас няма да бъде оказан инфлационен натиск. Прибавям това към предишните си коментари, като искам да изтъкна, че това е само личното ми мнение.